този дебат. Гласуването е утре. Сега пристъпваме към следващата точка в дневния ред. Общото разискване освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година. 52 доклада. Искам да кажа добре дошли на председателя на Сметната палата. Няма да изчитам всички 52 доклада. Мисля, че добре ги познавате. Ще започна дебата, като дам думата на един от докладчиците, госпожа Гресле, 4 минути. Госпожо председател, госпожо заместник председател, председател на Сметната палата. Благодаря, че сте тук. Високо ценим присъствието ви. Става дума за освобождаване на комисията от отговорност 2013 година и съм изготвила доклада, доклада по съвест с предложение за резолюция. Това, което аз казвам по отношение на Комисията за контрол на бюджета е свързано с слабости в контрола. Тези слабости са изредени в доклада и се предлагат решения. Призовавам Комисията и колегите да не разводняват доклада преди гласуването. Не бива да забравяме, че има хора, които са в флаетата и те казват, че трябва да действаме от името на данакоплатците. Ние се опитваме да направим преглед на всички плащани за държавите. Членки, и главна дирекция, замеделие са в челото на този процес. Има плащания, по които има провали. Те не бива да продължават по този начин. Затова ви призовавам главна дирекция за регионална политика да излязат с конкретни цифри за управляеми системи за контрол по места. Те трябва да са на място, а не да разчитат на властите комисията, ако това бъде прието, ще има доста силни позиции по отношение на държавите членки, да очаква по-добри резултати и по-успешни мерки за контрол. Бях дълбоко разочарована и все още съм. Но е хубаво, че комитетът отхвърли а, измененията с мнозинство. Много се надявам, че на пленарно заседание това ще бъде отразено и иначе ще бъде отслабена позицията на комисията. Това, което очакваме е съвместно управление. Има само два абзаца за външната помощ и 40 години да вървиш из пустинята е злен и е неприемливо, ако трябва да изплащаш средства на бежанци. Но а, хубаво е да а, преосмисляме нещата, за да изпълняваме добрите каузи. Очакват се още средства от бюджета. С 50% ще има съкръщения. Смятам, че трябва да се придържаме към компромисния текст, който е в резолюцията и а, а, да се отчита организацията за действия при спешни случаи. случаи. Ако средствата са разходвани целесъобразно, добре, но нека контрола да бъде изнесен на място и нека има добра обосновка. Същото въжи за Международната управленска група, която беше разпозната само от две главни дирекции по смисъла на международното право. Има много спорни неща в този парламент. Има много хора, които са висши служители в комисията и са на едно мнение, но не бива да се присъединяване само към това. Би трябвало да разискваме това освобождаването отговорност нова светлина. Благодаря на Сметната палата, на заместник-председателя на комисията, на всички служители на комисията, които вложиха много усилия в хода на тази процедура и отговоряха на въпросите ни. Благодарна съм и на секретарията, които помогнаха комисията комисията и благодаря на всички съветници. Благодаря и на всички групи. Благодаря госпожо Гресле. Следващия докладчик е госпожа Длабайова. Благодаря, госпожа председател. Господин председател на Сметната палата, е, уважаеми колеги, преди да одобрим освобождаването от отговорност на фонда за развитие, трябва първо да си отговорим на въпроса какво очакваме от този фонд. А, е, имаше съвсем наскоро още една нова трагедия около Лампедуза и а, има широк обществен дебат. Дебат а, е, Ясно е, че подобни трагедии е, трябва да се предотвратят, трябва да направим всичко възможно да се решат а, а, причините, поради които хората мигрират. Бедността в а, страните, които имат, а, в които има тежка економическа, политическа и социална криза и точно в тази област работят фондовете за развитие. Те не могат да решат всичко, но все пак могат да предоставят системна помощ, могат да дадат да, и някаква помощ на отчаяните хора, които се опитват да мигрират към Европейския съюз. Да, затова е важно да се оцени начина по който е действал фонда до тук и да се вдъхновим от случващото се, да очертаем своите приоритети и да е, ги обвържем с приоритетите на развиващите се страни, да приготвим препоръки за бъдещата работа на фондовете за развитие, препоръки, които са основани на принципите на ефективност и прозрачност. Имаме широк опит с тази система за подкрепа и е крайно време да проделем някои стереотипи, например, що се отнася до риска в страните, които получават помощ. Винаги сме знаели, че има рискове. Знаели сме, че ще има сравнително високи нива на грешка. Наблюдението на системите за контрол доведе до някои до установяването на някои недостатъци облаци и има области, в които въпреки, че има опит за подобряване на нещата, резултатите не са задоволителни. Затова трябва да видим как да очертаем стратегическите си приоритети, да подкрепим предприемачеството, развитието на инфраструктурата и да дадем помощ за справяне с сериозни обществени проблеми е, трябва да се направи нещо за намаляването на нивото на грешки, да се съсредоточим е, върху проекти, които е, са възможно най-ефективни за постигането на целите, които искаме да постигнем. Няма как да разчитаме само на местни посредници. Няма как и да прилагаме само европейски практики. Трябва да се намери равновесието включително и между економическите и политическите а, причини, поради които предоставяме помощи. Целта на тази помощ е тя да предостави възможност за инвестиции със съответната възвръщаемост, а не просто да представлява някакъв подарък от по-богатите европейски роднини. Модерните е, фондове за развитие трябва да работят е, достатъчно ефективно и за това препоръчваме система за мониторинг и контрол. И накрая, но не на последно място, европейските фондове за развитие трябва да са да разполагат с е, ясен и точен бюджет, за да може да се действа бързо. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Благодаря и на екипа от комисията. Благодаря. Давам думата на господин Перньо за 4 минути. Uh, Госпожо председател, господин председател на Сметната палата, като докладчик за освобождаването от отговорност по бюджета за 2013 година, аз трябваше да се осведомя доколко бюджетът е похарчен възможно най-добре. Мисля, че можем да се поздравим, защото сега в години на криза ние всъщност показваме на гражданите, че можем да оказваме подкрепа, можем да работим ефективно. Европейският парламент трябва да продължи с усилията си Необходимо е публичните финанси да се разходват възможно най-добре. Трябва да обърнем внимание на засиления контрол при набирането на местни сътрудници на парламентаристите, например. Също така на изплащането на субсидии за групи от посетители. 27% от средствата тук са прехвърлени по банков път през 2013 година. Трябва да видим и мисиите за 2013 година, видеоконференциите би трябвало да се използват повече и да им се даде преднина в сравнение с придвижванията в пространството. Също така търсим равнопоставеност между мъжете и жените, но жените в Европейския парламент са 29% от ръководителите на звена, 34% от директорите, освен това да споменем Дума на Европа, това е нов проект, който също е свързан с разходи. Трябва да спомена и оценката на статута на акредитираните парламентарни сътрудници, успеха на нашата администрация и тук искам наистина да поздравя решението евродепутатите да не назначават повече членове на своите семейства. Направихме усилия и за ограничаване на разходите за пътувания на евродепутатите. Тук се реализираха много сериозни спестявания. Спестихме и 25 милиона от превода. Увеличи се също така и броя на видеоконсултациите. Съответно и разходите от 53 на 80 милиона. Работихме и по договорите на акредитираните парламентарни сътрудници – Намалихме документацията на хартия на Европейския парламент. Както знаете, прилага се принципа парламент без хартия. Утре ще подкрепя измененията в името на прозрачността и по-доброто управление. Имаме изменение на НЕП и на социалистите и демократите, подкрепено и от останалите групи като екаре. Нека също така ви напомня, че утре ще говорим и за декларациите на финансовите интереси на членовете. Това е, скъпи колеги. Благодаря, господин председател. Мулцумеск. домно Чарнецки, 6 минути. Господин Чернецки panie przewodniczący parlamentu pani благодаря, господин председател, госпожо заместник председател. Имам 6 минути на разположение. Това всъщност ще бъде най-дългата ми реч въобще, но имам доста да кажа, тъй като ще правя оценка на това как уски институции, включително и агенциите, осъществяват контрол върху финансовите си средства. Това е изключително интересна тема за европейските данакоплатци. Що се отнася до а, Европейския съвет и съвета, трябва пак да заключим, че съветът не е готов за сътрудничество с Европейския парламент по този въпрос. Мисля, че съветът трябва да участва в процедурата за освобождаване, подобно на всички други институции. Трябва да има равноправие, не като в книгата на Орвел, Животинска ферма, всички животни да са равни, но някои да са още по-равни. И ако ще трябва това да го преведем на езика на европейските институции, по-равното животно в случая е съвета. Не може така да останат нещата. По-рано имахме белгийски председател на съвета, сега той е поляк, но промяна няма за момента. Германския генерален секретар напуска поста, ще застъпи дъчанин. Нека видим какво ще се случи, но перспективите не са добри. Не сме получили отговори на въпросите си, няма промени, не сме получили редица документи, като например документи за сградния фонд на съвета Процедурите бяха прекалено дълги, нужно е да има по-голяма синергия и действително да има географски баланс. Новите държави членки, които се присъединиха след 2004 година, се явяват втор, втора категория членки – и в Европейската служба за външна дейност, и институциите и новите държави като Полша не могат да бъдат третирани като държави второ качество. Имаме по-малко представители, например, заемат по-низки длъжности, отколкото представители на другите държави. Що се отнася до сметната палата – Нужно е да се подобри колективния контрол, да има по-голяма гъвкавост и също така да се ограничи времето за подготовка на специализирали доклади. Що се отнася до службата за външна дейност, имаме длъжности на много високо равнище, които могат да бъдат подложени на преглед. Трябва да се упростят и процедурите за вземане на решение. Не е ясно какви са отговорностите, които изпълняват тези специални представители. Освен това, е необходимо пак да има равнопоставеност между старите и новите държави членки. Сега преминавам към агенциите. Института за иновации и технологии. Проблемите са същите както милата година. Няма качествени промени. Сметната палата направи оценка на качеството на сертификатите, което е незадоволително. А Що се отнася до института, са издадени инструкции за съответните компании, но предварителните мерки за контрол не дават резултати. Това трябва да бъде кажено, казано ясно. В резултат на това за съжаление, някои от договорите трябваше да бъдат анулирани и средствата възстановени. На следващото място смесените предприятия. Най-общо казано говорим за ЕНИАК. Това са съвместни предприятия. при които възниква проблем с извършени одити, наличие на вътрешен контрол. А що се отнася до Агенцията за медицински препарати, освобождаването ще бъде за сметка на нашите дънакоплаци. Четири минути следващия оратор господин Вестисен. Благодаря много. Нека да благодаря на Сметната палата за това, че ни кара да работим часове тази вечер. 52 са докладите, по няколко от тях работих аз, доста труд положихме, така че нека първо да благодаря на всички докладчици, на всички докладчици в Сянка за отличната работа внимателно разгледахме бюджета на Европейската комисия и мисля, че подхождаме по един по-обективен начин, показваме един нов подход. Това е така и в парламентарната комисия и да се надяваме ще е така и тук при гласуването утре. Разгледахме много различни области и искам да благодаря на всички за конструктивния подход. В моята политическа група сме благодарни, че много от нашите а, становища бяха включени. Има области, в които трябва да се спрем на някои проблеми. Надявам се, че тези коментари ще оцелеят при гласуването утре, защото е важно да бъдат направени. Във връзка с двата доклада, по които аз бях докладчик, нека да благодаря на всички, с които работихме заедно по единия е, доклад е, проблеми няма. Е, по доклада за ИТЕР се, се щеше да имаме по-добър процес на преговори и все още се надявам, че ЕНП ще разгледа е, е, внимателно гаранциите и обясненията във връзка с СИТЕР. В парламента гледаме на освобождаването от отговорност от политическа гледна точка. И що се отнася до ИТЕР, има реакция срещу някои елементи, които не ни харесват от политическа гледна точка а, и а, има по-добро отношение към други, които ни харесват по политически съображения. Обаче най-важното при освобождаването от отговорност е точно как се разходват средствата. За това, ако имаме спорове за това как да се разпределя бюджета, тези спорове трябва да се водят, когато се вземат решенията по бюджета, а не когато се вземат решенията за освобождаване от отговорност. Като цяло и по двата доклада смятам, че успяхме да постигнем разумен подход. Все още имаме ниво на грешка над 2% и докато това остава така, за комисията нашата политическа група ЕКАРЕ не може да гласува в подкрепа на освобождаването на комисията от отговорност, но се надяваме, че ще има напредък, който можем да подкрепим. Министър Рейс от съвета има дума. Председател Комисия президент. Благодаря ви. Обръщам се към комисията, почитаемите евродепутати, Сметната палата, дами и господа. Аз имах удоволствието да представя предложенията на съвета по освобождаването от отговорност. На 27 март Комисията по бюджетен контрол реши да даде това освобождаване от отговорност. Гласуването в пленарна зала е утре. Надявам се парламентът и съвета да бъдат единодушни по тази толкова важна тема. В проекторезолюцията си Европейският парламент изброява доста резерви по финансовото управление на Европейския съюз. Съветът също препоръчва да се отстранят някои наредности. Виждаме висок процент на грешки при доста от плащанията. През 2013 година се стигна до 7%, а не 2%. Съветът изразява своето съжаление, че системите за мониторинг и контрол само до някъде постигат ефективност при подчинените плащания. Тая паша лайка, падувам патур прата, В същото време съветът отчита, че процентът грешка, установен от Сметната палата, не е свързан непременно с опити за измами. Съветът оценява усилията на комисията и на държавите членки по изпълнението на препоръките на Сметната палата за предходните години. Разбира се, когато ресурсите са ограничени, бюджетната дисциплина е изключително важна. И тук трябва да падне основния акцент. Правилното финансово управление е важно не само за общественото мнение. Ние имаме правното задължение да изпълняваме бюджета съгласно приятите норми. Държавите членки и всички, които използват европейските фондове, трябва да подходят отговорно. Съветът приканва държавите членки и в бъдеще да прилагат системите за финансов контрол ефективно, да има баланс между контрола и ползите. Европейските финансови интереси трябва да бъдат защитени, следователно тук ни трябват строги мерки – По управлението на бюджета, според съвета, е много важно да се предоставя навременна информация за бюджетните кредити за поети задължения. Комисията трябва да ни дава тази прогноза за следващи плащания и краткосрочно, и дългосрочно. Дами и господа, ние сме в началото на многогодишната финансова рамка и нейното изпълнение, нов програмен период – Комисията, съвета и парламентът желаят да работят в условията на една законова рамка, която да предлага конкретни резултати. Ние искаме европейските ресурси да бъдат оползотворявани ефективно. Препоръките ни също така призовават комисията да докладва редовно съответно получената информация ще захрани дискусиите по следващия многогодишен бюджет. И в бъдеще трябва да подобряваме изпълнението на европейския бюджет. Благодаря ви за вниманието. Și o rog acum pe doamna comisar Georgieva care o salut cu plăcere. Comisar Георгиева има думата. Господин председател, докладчици, господин Калдера, почитаеми депутати, тук сме се събрали по основна процедура за освобождаване от отговорност. Започнахме през ноември с доклада на Сметната палата беше последвано от разисквания. От името на комисията искам съвършенно ясно да кажа, че се отнасяме изключително сериозно към тази процедура за освобождаване а, подхождаме сериозно, когато изграждаме системите за контрол, когато а, отговаряме на въпроси, отправени от този парламент, на политическо равнище също така подхождаме сериозно, заедно с колегите, когато обменяме мнения с комитет Комисията за контрол върху бюджета, също така и на техническо ниво. Много сериозно се отнасяме към гласуването в съвета и в Комисията за бюджетен контрол за освобождаване от отговорност през 2013 година. Това решение за нас е стимул, стимул за нашите служители и ви благодаря за това. Надявам се, че утрешното гласуване ще потвърди вашето становище. Изпълнението на бюджета стъпва върху множество основополагащи камъни. Създаване на системи за контрол, подбор на проекти, публикуване на търговете, подписване на договори, удостоверяване на плащанията и изплащането на много средства. Това е част от многогодишен процес, който няма да свърши за един ден и а, дори да приключим с сметките за 2013 година. Докладът на Сметната палата и а, пред представения по-рано доклад съдържат положителни елементи. Е, сметките бяха одобрени за седма година поред. Сметната палата заключи, че приходите и разходите не страдат от съществени грешки и а, тенденцията от предходните години, а, години на растящ брой грешки, беше а, спряна. В центъра на нашето внимание е върху това какво още трябва да се направи, как да работим още по-добре. Трябва още много да направим в съответствие с правилата, що се отнася до споделеното управление, земеделието, сближаването. Чухме това в думите на докладчика, що се отнася са укрепването на местните власти, за да могат те да откриват грешките на ранен етап, да бъдат те преодоляване, а не да се налага да бъдат преустановявани плащанията. Ние от комисията на първо място целим да защитим бюджета от измами. Днес с, обсъдихме доклада на госпожа Маковей за Европейската прокуратура. Искаме да изградим една система, която да спомогне да спрем, да възпрепятстваме а, злоупотребите и измамите. Но има още много неща, които можем да направим, за да защитим по-добре средствата на данакоплатците и искам тук да е, кажа от името на комисията на господин Юнкер, че сме съсредоточили усилията върху четири насоки. Да упростим а, е, правилата, да са те по-разбираеми, лесни за прилагане, лесни да се а, е, контролират, за да не се допускат греш, грешки. Сметната палата казва, колкото са по-ясни правилата, толкова по-малко грешките. Тази година ще продължим с а, работата и ще а, представя опростена класи... категоризация на онова, което сме постигнали, онова, което остава да направим. Опростяването, облегчаването е втората а, ни а, цел, т.е. да подобрим системите за контрол и управление. Между 2 и 7% от общите разходи се разходват за контрол очевидно искаме ефективен контрол и трябва да открием кой е най-добрия начин да освояваме средствата на дънакоплаците. И преминаваме към третия елемент да повишим надежността на информацията, особено на тази информация, постъпваща от държавите членки, за да можем да гарантираме, че всъщност прилагаме най-важната препоръка на Сметната палата, а именно да има единна одитна следа когато можем да направим един одит, да ни извършваме множество, но за това ни е нужна решаваща информация. Националните декларации са изключително важни, надаваме се, че ще има повече от тях. И на четвърто и последно място от изключително значение да се вземе предвид многогодишния характер на нашите а, програми спорихме много сериозно през последните 5 години. Финансовите корекции възлизат на 2,2% от всички плащания. И тук искам да кажа, че през 2013 265 нови такива случаи имахме на преустановяване на плащанията на стойност милиарди. През новия финансов период, естествено, нашата цел, това го чухме и от името и на преждеговорищите, че трябва да се съсредоточим все повече върху това, което можем да постигнем със средствата на данакоплаците. Става думи да бъде използван и резерва за резултати, да използваме различните финансови условности. Това са все градивни камъни, за да можем да постигнем бюджет, който предоставя възнов, възможно най-висока стойност на нашите граждани. Един бюджет, който е основан на резултатите, това е част от нашата програма. И аз очаквам междуинституционалната работна група, която ще спомогне да постигнем тази цел. Съжалявам, че превиших предвиденото време. Бих искала да приключа с това да изразя искрен ангажимент да работим заедно с Сметната палата, с съвета, с парламента така, щото нашите граждани да се гордеят с това, което ние правим в тяхно име. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега думата има Сила Калдейра, Сметна палата. Господин председател, уважаеми дами и господа, депутати, министър Рейс, е, госпожа заместник председател на комисията, госпожа Георгиева. Нека да кажа няколко думи във връзка с изключително важния дебат, който ще приключи процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година. Нека да поздравя всички докладчици за изготвените доклади и да поздравя Комисията по бюджетен контрол за свършената работа. За нас в Европейската сметна палата е изключително важно това, че виждаме, че се обръща толкова подробно и сериозно внимание на работата, която сме свършили. 2013 година е последната година от предходния финансов период на планиране и е в нея бе спазен модел от предходните години. Сметките на Европейския съюз за този период са надежни. Заместник председателя на комисията госпожа Георгиева подчерта това. Също времено има някои области, в които има някои грешки и някои плащания, които са били направени, въпреки че не са били изпълнени всички условия, които е трябвало да бъдат изпълнени. Това е област, в която можем да подобрим мерките, за да може онези, които одобряват плащанията, действително да действат така, че да се работи по начин, който е разходно ефективен. Прилагат се специални мерки за управление и контрол, които разчитат и на това, че вече има натрупана информация, която дава възможност да се е, прецени дали дадени плащания отговарят на правилата. Европейската комисия също може да подобри а, е, своята отчетност на европейско равнище, що се отнася до изчислените предварително нива на грешка, възстановяването на средства и а, е, финансовите мерки. Това са области, в които може да се действа по-добре. Но както сме подчертавали и друг път, най-важното е да се съсредоточим върху резултатите, с които постигаме. Това е един от най-важните проблеми, свързани с европейската бюджетна система. Трябва да обръщаме повече внимание на това какви точно резултати са постигнати с средствата на Европейския съюз. И точно на това искам да се спра в най-широк, в най-широк план днес – нещо, което е особено важно, вземайки предвид, че започва, че сме в началото на нов финансов период, който приключва през 2020 година и сега имаме отличната възможност да започнем да действаме по правилния начин още от началото на периода. Европейската комисия вече е, публикува своите планове, свързани с насърчаването на развитие на култура, основана върху ефективността в управлението на финансите на Европейския съюз. Тази стратегия предвижда мерки на всички нива на управление, за да се постигнат резултати. Изискват се ясни цели и ефективни стимули за тяхното постигане. И накрая, господин председател, Знаем, че Европейският парламент е взел предвид всички наши препоръки и предупреждения по множество въпроси, включително и необходимостта да има адекватни мерки за отчетност и прозрачност по финансовите инструменти, свързани с насърчаването на инвестициите. Това е важен въпрос, който повдигнахме и в становището, което публикувахме наскоро по плана Юнкер. Не е, е допустимо резултатите, които очакваме да се постигнат, да бъдат е, просто страничен елемент, когато разглеждаме средствата на Европейския съюз защото нашата основна отговорност е тези средства да донесат до възможно най-много ползи за европейските граждани. Благодаря много на председателя на Сметната палата, господин Силва Калдейра. Сега ще дадем думите на колеги, които ще се изкажат от името на парламентарни комисии. А, повечето от тях ще имат само по една минута за изказване. Моля ви, спазвайте времето. Госпожа Ятенмаки, една минута valiokunnan puolesta. Haluan ottaa esille kaksi asiaa. Благодаря ви, госпожо председател. Говоря от името на комисията по външни работи. На първо място е важно да видим как управляваме парите на дънакоплаците, доколко сме били ефективни, доколко сме им спестили разходи е ясно е, че трябва да проследим каква е връзката между изразходваното и реално постигнатото. Също така даваме си сметка, че определени услуги се възлагат на външни изпълнители. Това също трябва да се разгледа освен това, трябва да си дадем сметка, че си остават определени трудности. Например, случва се депутати от определени държави и членки да имат доста повече служители или сътрудници, отколкото други. Равнопоставеността мъже, жени е също област, по която трябва да работим. Господин председател, госпожо заместник председател, говоря от името на човек, като човек, който отговаря за политика, за развитие, за предоставяне на помощ е, конкретно в е, лагер за беженци в Алжир. И ако се придържаме като това, което се предлага, тези средства ще бъдат сериозно рязани. В 2007 проблема бе решен, след като 2003 бе направен преглед. Всъщност всичко се решава година да се прецени какви мерки са били приложени и дали те са успешни а, службите за научни изследвания потвърждават заключенията. Що се отнася до Алжир и Марокко, а, средствата не винаги достигат до крайния получател. Така че се надявам на подкрепа утре при гласуването. Господин Боге от Инта. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Ausschuss für internationalen Handel Господин председател, дами и господа, Комисията по международна търговия си дава сметка, че през 2013 година нивото на грешки е спаднало, въпреки че виждаме, че 29 от външните събития, които са прегледани, съдържат е, някои грешки или нарушения на процедурата или други проблеми, които са посочени от аудиторите. Много е важно препоръките на Сметната палата във връзка с провеждането на преговорите за международните търговски споразумения да бъдат взети предвид от комисията. Подкрепяме предложението на Сметната палата да се е, направи всичко възможно за преодоляването на грешките е, при контрола екс-анте и екс-пост. И а, е, също така, според нас е необходимо парламентарният контрол в Европейския съюз да бъде задълбочен, за да има по-солидно приложение на бюджета. Господин Маркос Фербер от името на Комисията по економически въпроси. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Моята комисия се занимава с банките, с органите за надзор. Затова искам да призова за уеднаквени правила в Европейския съюз. Трябва да се сложи край на раздробения финансов пазар в ЕС. Разбира се, ние разполагаме с различните директиви, но би трябвало да се водим от целта си като законодатели. И съответно различните съвети за надзор трябва да се придържат към мандата, който им е възложен – Надявам се позицията на ЕКОН да получи подкрепа утре. Благодаря госпожа Харкин. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Чернецки, че пре повечето от моите предложения за агенциите. Европейската фундация за обучение и другите. Има някои по-дребни въпроси, които са свързани с управление на конфликта на интереси. Там бе постигнат напредък, а що се отнася до триалога, всички препоръки бяха взети предвид или вече ще се работи по тях бе постигнат напредък и по изпълнението на подхода на Комисията за децентрализираните агенции и пътната карта. Това би трябвало да подпомогне постигането на резултати, нещо, което господин Калдейра спомена. Искам да кажа, че а, в доклада на Сметната плата се отбелязва спад а, в а, а, процента на грешките от 3,2 до 3,1. Важно е да кажем, че очакваме това да продължи в бъдеще. Благодаря. Господин Лавия има думата. Комисия околна среда. Благодаря, господин председател. От името на Комисията по околна среда бих искал да се спра съвсем накратко върху пете агенции, за които отговаряме сега през 2013 година. Що се отнася до управлението на бюджета и коректното управление на ресурсите от страна на те, нашето становище е положително трябва да се обърне внимание на Агенцията за околна среда и на начина по, по който тя действа, а, така че превентивно да избегне конфликт на интереси. За Агенцията за безопасност на храните въжи същото и там има подобна система. Е, и тя работи и е, вътрешно, и външно. Също така има, са взети предвид е, препоръките, направени от Сметната палата по-рано. Господин Пирински. Господин председател, дами и господа, Комисията по транспорт приветства високата изпълняемост при транспорта и мобилността, както и факта, че процента на грешка е по 2% за повечето програми. Притеснява ни обаче, че при научните разработки процента грешка е над 2%, както и изпълнението на правилата за обществени поръчки. Това си остава проблем. Би трябвало комисията да излиза с един ежегоден списък на транспортните проекти, които се съфинансират от Съюза. Трябва да сме сигурни, че има синергия и координация между различните източници на финансиране, да няма дублиране, да се гарантира най-доброто, ефективно и ефикасно използване за съжаление като цяло проектът за резолюция към освобождаването от отговорност на комисията е белязан от често крайна критичност основана на едностранен подбор на примери и на пристрастни оценки подход който се оказва добре дошъл за евроскептиците. този подход е подчертан по отношение на българя и други държави от източна и южна европа представените данни за тези държави внушават че те допускат единствено грешки и провали в усвояването на европейските средства целенасочено са игнорирани техните добри резултати и позиции по редица показатели както и напредъка в проблемни области. общите интереси на нашите граждани категорично изискват обратния балансиран и обективен подход. именно този подход е заложен в предложенията на социалистите и демократите

президент госпожо заместник председател на европейската комисия господин председател на сметната палата господин министър уважаеми колеги! участвам днес в този дебат свързан с освобождаването от отговорност на комисията за две хиляди и тринадесета година в качеството ми на председател на комисията по регионално развитие и същевременно докладчик по процедурата към нея. поздравявам госпожа кресле като докладчик за прецизния детайлен и фокусиран доклад като искам да отбележа че много се радвам че част от предложенията на комисията реги са намерили място в окончателния вариант на доклада основно за нас е фокусирането от страна на комисията към култура насочена към постигане на резултати резултати за отчитане преди всичко на ефикасността ефективността и въздействието на политиката за сближаване. радвам се че виждаме такова разбиране от страна на сметната палата и на европейската комисия обръщам внимание на това че крайните мерки за прекъсване на плащанията могат да довлекат след себе си нежелани резултати. благодаря ви. Комисията по Изготвихме становище от името на Комисията по селско стопанство и разгледахме препоръките на Сметната палата, препоръки, които трябва действително да се вземат предвид, защото те се отразяват сериозно върху нашата политическа дейност. Необходимо е да има едина система за определене на нивата на грешка, система, която се предлага и в Европейската комисия и в Сметната палата, защото изглежда се е, установяват различни нива на грешка и те се дефинират различно. Що се отнася до общата сълскостопанска политика, нивата на грешка всъщност до голяма степен са по вина на прекомерната бюрократичност на системата. Някои от грешките просто са вградени в системата. Разбира се, те зависят от начина по който потребителите подават своите кандидатури. Има 76 случая през 2014 година. Ораторът е прекъснат. От името на Комисията по риболов, господин Катък, една минута. Господин председател, госпожо комисар, нека ви напомня колко е важна Агенцията за контрол на риболова. Тя е от съществено значение за изпълнението на европейската политика по рибарство. Агенцията отбеляза много добри резултати още от самото свое създаване. Има добра координация, наблюдават се дейностите във всички държави членки. Сметната палата смята, че разходите през 2013 година са целесообразни и законосообразни. Имаме добро изпълнение при кредитите и заплащания и за поети и задължения. Има и изпълнение от 90%. Аз предлагам следователно да освободим от отговорност директора на тази агенция. Благодаря. Благодаря благодаря от Комисията по култура господин Бондеран. Благодаря господин председател. Първо искам да кажа, че с задоволство може да се каже, че бюджета на Еразмус Плюс и Творческа Европа са изпълнени на 100%. От друга страна, Комисията по култура отбелязва, че трябва да се мисли и е, за правата на гражданията. Ние получаваме много петиции с оплаквания. Евробарометър отразява проблемите с публичния достъп до културното наследство, например, отразява разочарованието на гражданите трябва да използваме европейските инструменти в услуга на дневния ред за култура на Европа. Благодаря ви от комисията Либе. Благодаря, господин председател. Както всяка година а, имаме отговорност да се занимавам с девете агенции, които попадат под, под правомощието на комисията по граждански свободи. Ако разгледате внимателно това освобождаване от отговорност, то има много важна, важно политическо значение, тъй като тук говорим за пространството на правосъдие и свобода. И ако няма освобождаване от отговорност, има голяма опасност за имиджа на Европейския съюз. Вземането на решения и въвеждането на програми засяга отрасли, които са изключително чувствителни и са много важни за гражданите. Като цяло позицията на Либе е положителна, като цяло има подобрение във връзка с критиките от предходната година, но е необходимо допълнително да се насърчат агентите да планират по-добре, да е осигуряват по-голяма прозрачност и по-добре да управляват бюджета си. Благодаря. От името на Комисията по правата на жените думата има госпожа Гарсия Перес. Една минута. Благодаря, господин председател. Равенството на половете е основен принцип в Европейския съюз. Следователно трябва да бъде приоритет при всички политики и при изпълнението на бюджета. В Комисията по правата на жените отдавна настояваме да се направи проучване – оценка на въздействието на различните програми и проекти в Европейския съюз, да се види доколко те постигат реално равенство в Европейския съюз. Всички инструменти по европейските фондове, социалния фонд и други, всички тези програми в нашата област Смятаме, че Европейския институт по равенство на половете изпълни бюджета си много добре. Радваме се на тези отчетени резултати. Но пак настояваме на тези проучвания. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към политическите групи. Господин Пипер, минута и половина. Ich habe meinen Platz hier kurz gewechselt zur Kommission. Благодаря, господин председател. Ще се преместя. Благодаря на госпожа Гресле, на комисията. Посочихте съвсем точно онова, което и аз исках да а, кажа. нужно е държавите членки да поемат по-голяма пряка отговорност а, по отношение на възстановяването на средства в земеделието държавите членки, които имат проблеми, трябва да бъдат обект на мерки за подпомагане, не само налагане на санкции. Има много положителни резултати по отношение на оперативните разходи, но е нужно да подобрим прозрачността, наймането на служители, спазването на срокове, някои от бъдещите ни проекти могат да пострадат от необходимостта за преразглеждане. Трябва да се работи по най-ефективния начин. Гражданите на Европа очакват нещо подобно от нас. Благодаря. Госпожа Айала Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Калдера от Сметната палата за неговото присъствие благодаря за неговото водачество и мъдрост и усилия за това европейския бюджет да се изпълнява все по-коректно. Мисля, че имаме някои различия в мнението със съвета, но аз не губя надежда. Искам сърдечно да приветствам комисаря Георгиева. Нямам никакво съмнение, че тя също със своите способности и знания ще помогне да овладеем излишъците. Е, разбира се, това е година, която отразява работата на комисията на Барозо, комисия, която вече няма. Сега имаме нови системи, нови баланси. Е, важно е, е да постигнем съответно и новите показатели на комисията на господин Юнкер. Госпожа Гресле, като председател на комисията по бюджетен контрол, представи някои изменения. Е, целта беше да доближим своите позиции, като работим балансирано. Но тук понякога се търсят изкупителни е, жертвите. жертви. Много често на предна линия, например, се оказват хуманитарни организации и други. Госпожа Гресле би трябвало да обясни защо в някои сектори имаме много по-голям процент от грешка. Тъжно ми е, че не всичко в обсъждането на доклада протече както трябва, да но това не стане в бъдеще. Благодаря, господин Кьомел. Благодаря, господин председател. Ако разгледате е, становището на Сметната палата, много неща се изясняват. Благодаря на Сметната палата. Действително важно е, е плащанията да се извършват правомерно. Сметната палата действа там, където има е, някои е, изключения. Важен е въпросът за субсидиарността тук. Ще се занимаваме с този въпрос все повече има все повече задачи, които се покриват, но те реално не са под правомощията на Европейския съюз. Повече от 40 агенции има. Трябва ли действително те да са под шапката на Европейския съюз? Необходим ли са всички тези агенции? Например, Института за равнопоставеност между половете. Необходим ли е той за нас? Мисля, че не е необходим. Господин Тойрер, две минути. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар, господин президент на палатата, госпожи и господа. От името на моята група благодаря на Сметната палата, които много решително идентифицираха несъответстващите разходи и грешки ние в Алда винаги сме искали да има по- сериозен контрол по отношение на бюджета и бяха приложени съответните корекции и механизми за контрол. 80% от бюджета е бил изпълнен от държавите членки през изминалата година. Надяваме се, че ще продължим в същата посока защото твърде висок е процента на грешките в сълскостопанската политика. Нужни са действия от страна на държавите членки и за това насочвам думите си към съвета. Според доклада на Сметната палата, системата за обществени поръчки е твърде осложнена и е, в някои от измененията в парламента това бе посочено. За НПО-тата цялата процедура е прекалено сложна, защото целта е да бъде упростена цялата структура, да бъде намалена бюрокрацията. И ако искаме да подобрим е, нивото на освояване, то би трябвало да има по-успешен контрол, по-добра структура на бюджетите, които да са основани на резултати. И а, с това предложение се правят първи стъпки в тази посока. Бихме искали да видим напредък и процента на грешките да бъде ограничен. Благодаря. Госпожа Кари. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на колегите в парламентарната комисия, които изготвиха един отличен, критичен доклад. Много добре си сътрудничихме, разбира се, е, не постигнахме съгласие по всички елементи, но ам, обсъдихме много неща. Благодарим и на Сметната палата за отличния подробен доклад. За съжаление, все още има твърде високи нива на грешка в някои области, е, нива на грешка от около 4,7%, нещо, което е недопустимо. Става дума за милиарди евро, които са предмет на грешки или злопотреби. А това са средства, които могат да се използват е, за създаване на работни места или за мерки в областта на околната среда. Така че отново не можем да освободим комисията от отговорност. Това е положението от 2007 година насам. Всяка година между 2007 и 2012 година Сметната палата е давала препоръки, но отново е имало недостатъчно добри резултати за това не можем да освободим комисията от отговорност. Скандално е, че те не предоставят достъп до важни елементи от информацията. Е, е, не може да се работи само да се позоваваме само на едно така наречено джентълменско споразумение от 70-те години. Не можем да приемем съвета да отказва да отговаря на нашите въпроси. Ням, трябва ни прозрачност и контрол. Благодаря, господин Стар. Eh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това освобождаване от отговорност е за последната година от предходната рамка до 2013 година. Маржа на грешка от 4,7% е доста по-голям от 2%. Този процент на грешка се оказва типичен при споделените съвместно изпълнявани програми. Нещо което е тревожно. Оказва се, че някои суми просто не е трябвало да бъдат разходвани. И аз съм съгласен с директора на Сметната палата. Необходимо е държавите членки също да поемат своята отговорност и когато министрите на национално или регионално ниво не са си свършили работата, те трябва да заплатят за това. Благодаря. Господин Вали, благодаря, господин председателю. Процедурата за освобождаване още веднъж виждаме, като че ли е паднало от небето. Има различни лобита и допълнителна изгода няма за данакоплатците разходваме по-малко от 1% от БВП за Европа на думите, но гръбнак няма. Няма как да се изправи на краката си. Говорим за разпределяне на средства, за доброто на партиите, замитат се скандалните въпроси, има фундации за политическите партии. Над 30 милиона евро през 2013 са получили – те. Това са средства, които се вливат в партийни фундации и няма никаква обосновка, но искаме да участваме положително в това освобождаване от отговорност. Трябва да се управляват средствата за регионите по по-прозрачен начин, за етост за създаване на работни места. В много случаи не се създават никакви работни места. И бих искал всички в Комисията за контрол на бюджета да, застав... да застанат на ясна позиция за борба срещу а, нередностите, за да се справят и Комисията и държавите членки. Благодаря. Синя карта ще приемете ли от господин Негеско, който има думата. Вие говорите за политически партии, като че ли вие не сте представител на една такава. Говорите за политически групи, се едно не сте част от такава. Говорите за разходване на европейски средства, като че ли не получавате заплата от парламента. Да, трябва да работим заедно, за да могат европейските институции да освояват средствата по творчески начин за благото на европейските граждани, но не бива да бъдем популисти. само да ви припомня къде сме. Ние сме политическо движение в Италия. 40 милиона евро а, са средствата, които са ни били предоставени, защото сме движение и събираме средства от гражданите. Това, което се опитваме да постигнем, политиката да се доближи до хората и търсим други начини на финансиране като делегация ние сме движение, което отказва да се превръща в част от тази суфра. Благодаря. Господин Алиот, минута и половина. Уважаеми колеги, от доклада за служебната отговорност показва, че се поставят под съмнение системите, които се прилагат при управлението на средствата, нещо, което ни показва, че трябва да обсъдим по-подробно европейските финанси, независимо от това дали става дума за регионално развитие или развитие на селските райони. В крайна сметка това са средства, които са предоставени от държавите членки, но някои институции също предоставят погрешна информация, нещо, което показва, че програмата, че системата не функционира, тъй като грешките продължават е, да се трупат е, и на практика е, няма развитие. Нещо, което се отразява и на публичните поръчки и на проблеми, свързани, например, с конфликтите на интереси. Има една специална агенция, която е разгледана още от 2011 година, която позволява европейски фондове да не участват в търпо обществени поръчки и независимо от това да ги поръчват, необходимо ни е да получим пълната информация по тези случаи. Благодаря. Госпожа Шмидт, минута и 30 е, секунди. Благодаря ви, господин председател. Искам да говоря за Европейския фонд за развитие и неговите инструменти. Струва ми се, че от доста време вече се налага необходимостта да направим сериозна преоценка. Виждаме от доклада на Сметната палата, че има висок процент грешки. А ние искаме да се покриват определени показатели. Ако това не стане, трябва да се спрат плащанията защото не може да има плащания без никаква отчетност и без да се знае какво става на място с предоставените фондове. При многогодишните програми, разбира се, оценката може да се направи едва след края на програмата, но и междинните доклади показват тревожните сигнали. Би трябвало да бъдем по-гъвкави, по-строги, за да можем и при спешност да предоставим веднага хуманитарна помощ. Вижте Лампедуза, вижте ужасяващата трагедия в Непал. Няма време за губене и приказки. Парите трябва да се изпратят веднага. С други думи, необходимо е да се насочваме към конкретни проекти и да помагаме. За това става дума. Господин Либерацки. Благодаря, господин председателю. Ние всъщност обсъждаме освобождаването от отговорност за 2013 година, последната година от предходния мандат. Не бива да забравяме обаче, че старата комисия вече не е тук. Разбира се, това е важно, но по-важно е как се освояват средствата, наред с процента грешки. 45% е много над това, което желаем. Можем да извлечем полуки от финансовата криза и би трябвало да направим допълнителни изводи за това ориентиран към резултатите бюджет. Да, но трябва да определим приоритетите и как да ги изпълняваме. Нужно е да имаме една обща методология между комисията и сметната палата, що се отнася до прилагането на различни показатели. Методиката на сметната палата трябва да бъде оценена по достоинство – в този доклад като че ли няма баланс. От една страна говорим за пропуски, но трябва да споменем и постиженията. Господин Ашвърд има думата. Господин председателю, ние работим с една доста ограничена многогодишна рамка, така че средствата, с които разполагаме, трябва да бъдат освоявани по-добре. Това означава значителни промени в културата и нагласите на много от европейските институции, които имат отговорности по изразходването на средства. В бъдеще е, би трябвало да измерваме всичко съобразно допълнителната изгода. Това е забележимо в този одитен доклад. Благодаря на аудиторите за това, че посочват нуждата от отчетност, прозрачност и съответствие. Това може да бъде постигнато от този парламент, ако той а, предпочете качеството и одит на изпълнението. Трябва да благодарим на президента и членовете на Сметната палата, да, но трябва да намерим начин да работим заедно, за да а, съставим един бюджет ориентиран на резултатите, по-добър контрол върху изпълнението и повече постижения срещу вложените средства. Благодаря синя карта от господин Дартмат. Uh, Благодаря много, че приехте въпроса ми, господин Ашвард. Няма ли? Ще се съгласи ли с мен, че когато обсъждаме бюджетния контрол, нещо, което споменахте в подробности, е, че има е една пропаст, която не можем да преодолем. Пропаст между 11-те държави членки на Европейския съюз, които са нетни платци и 17-те държави членки, които са нетни получаватели на средства и виждаме една пропаст, която не може да бъде преодоляна и има един основен конфликт на интереси. Съгласна ли сте с мен? Ако настоявате е, да се съсредоточим е, върху задълбочаването на пропастите, няма да постигнем Европейски съюз, в който да можем да работим заедно. По-скоро трябва да се съсредоточим върху областите, върху които можем да работим заедно, за да се сближим. Пресяка тоц. Благодаря. Остан. А, моето впечатление беше, че всички и харчат и получават средства. Господин Али, заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, ние подкрепяме предложението за резолюция на парламента за освобождаване от отговорност на агенциите за 2013 година. В доклада са обхванати основните аспекти на функционирането на агенциите, но най-важното е да се има предвид, че основната задача на агенциите не е изразходване на определен процент, а изразходване по оптимален начин. Във връзка с гореизложеното и актуалните миграционни проблеми искам да обърна внимание на агенцията Frontex – Нейната мисия е да промотира, координира и развива управлението на границите на ЕС. Но ме интересува доколко агенцията е била ефективна, доколко е допринесла за координацията и изпълнението на съвместни операции, анализиране на разузнавателна информация по външните граници, способности за бързо реагиране, подпомагане на държавите членки в операциите по връщане на иммигрантите. Ето това трябва да се разгледа с оглед и на влушената среда за сигурност и проблемите с мигрантите към ЕС. За мен като представител на България, е една от държавите с външни граници, върху които има рязко засилен миграционен натиск, е от особен на важност да се увеличи бюджета на агенцията, но да има и подобрена стратегия за неговото разпределение и управление. Връзката между количеството изразходвани средства и реално постигнати резултати трябва да ни води при освобождаването от отговорност spoštovana komisarka spoštovani predsednik evropskega računskega sodišča. Eh, zahvaljujem se gospe grle за. благодаря за думата господин председателю искам да благодаря на госпожа гресле за отличния доклад да благодаря също така на колегите от Комитета за бюджетен контрол, Комисията за бюджетен контрол. Също така благодаря и на Сметната палата. От доклада на Сметната палата можем да извлечем някои интересни данни за това, че процента на грешките пада. Искаме да сме сигурни, че средствата се изразходват по прозрачен начин и всичко това са факти, но факт е, че ако погледнем и тър, ще видим, че от 2006 година планирането не е добре. 16 милиарда е бюджета им и 2027 трябва да приключат работа. Има и много други такива случаи, при които средствата не се изразходват целесъобразно. Сметната палата е отбелязала мащабите на тези проблеми и са се постарали да разработят един по-реалистичен график за отстраняване на проблемите. Освобождаваме от отговорност през 2013 година. И ако откажем да освободим от отговорност, ще влезем в противоречие с становището на Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол. Надявам се, че хората ще гласуват за, но ще отите. Господин Дартмут. 155 милиарда е е, евро е, е бюджетът. Има много елементи от него, които могат да се поставят под въпрос. Но ще спомена само един въпрос. 35 служители, включително един уредник зала, работят само и единствено за председателя на Европейския парламент. Ще се спомена и на бюджетни, ще спомена и бюджетния ред, свързан с инструмента за предпресъединителна помощ. За 2007-2013 година това са 11,5 милиарда евро за следващия период до 2020 година. Това са 11,7 милиарда евро. Но всъщност резултатите за страните кандидатки ам, не са ясни при положение, че след следващ, през следващите 5 години, както бе заявено от господин Рен, няма да има страни, които се присъединяват към Европейския съюз. Защо изобщо тези страни получават предприсъединителни фондове? Да не говорим, че е, има една страна, която получава огромно количество от тези предприсъединителни фондове. Това е Турция, където системно се нарушават правата на човека и страна, която все още не признава основно събитие от своето историческо минало от преди 100 години. Въпрос с синя карта от господин Яковчич има към вас. Приемате ли го? Заповядайте, господин Яковчич. Куда? Вам толи? Благодаря, че приехте въпроса ми. Защо сте толкова враждебно настроен към страните, получаващи е, предприсъединителна помощ от страна на Европейския съюз, страни, които, са, е, които желаят да станат членове на Европейския съюз. Защо е, толкова отрицателно се изказвате? И ние получихме предприсъединителна помощ, а сега вече сме тук е, и сме ваши колеги в Европейския парламент. Не съм съгласен с казаното от вас. Господин Дартмут, просто исках да кажа, че огромни средства са вложени в инструмента за предприсъединителна помощ, нещо, което не е известно на много от гражданите на Европейския съюз, особено в Великобритания, въпреки че господин Юнкер заяви, че няма да има нови държави членки, които да се присъединяват през следващите 5 години. Това са много средства средства, които са на лице, за да се подготвят страните за нещо, което може да не се случи. Господин Тартно, приемате ли друга синя карта от господин Киркоп? Заповядайте. Лорд Дартмут, um, just... Лорд Дартмут, не смятате ли все пак, че това, което казвате, звучи мъничко лицемерно. Обединеното кралство видя, че партията на независимостта или ЮКИП има своите финансови проблеми. Къде е тук независимостта? Вижте, ще кажа само едно. Подобна атака е недостойна. Тя е недостойна и за вашата политическа група, за вашата партия. Um, mai există încă o solicitare, dar vă rog să aveți... Има още една синя карта, но моля ви, имайте предвид, че ще трябва да наваксаме, защото много изоставаме ще помоля господин Здеховски да вземе думата вместо това за минута и половина. Děkuji за слово, vážená пани. Благодаря господин председателю за думата, госпожо комисар, господин президент на палатата, госпожи и господа. Първо, Позволете да благодаря на госпожа Гресле за един впечатляващ доклад. Тя наистина е положила максимални усилия. Искам да се съсредоточа върху 32-те агенции, повечето от които имат конфликт на интереси, липса на прозрачност, липса а, на а, почтенност и лошо планиране. Много от агенциите а, компенсират тези проблеми, докато други се опитват да ги решават, но без особен успех. Именно за това а, трябва да разсрочим освобождаването от отговорност на института чието освобождаване за 2013 въобще не е убедително. 2014 също сметките на тази агенция бяха незадоволителни, изпълнението на бюджета лошо, и агенцията имаше проблем с предварителното одобрение на транзакциите, а сметната палата дори откри слабости в тръжните процедури, е, лошо освояване на средства. Е, много има да се направи, за да подобрят положението. А що се отнася до Фронтекс, който имаше проблеми, с финансирането би трябвало да бъде освободен от отговорност и това е именно поради случващото се напоследък в Средиземноморието. Господин Вон има думата. Благодаря. Нека да благодаря на Сметната палата за положения труд във връзка с освобождаването от отговорност, като един от докладчиците в сянка по доклада за агенциите исках да се спра върху агенциите в своето изказване, да благодаря на докладчика за положения труд и да подчертая, че групата на социалистите и демократите ще следва позицията на парламентарната комисия и ще даде освобождаване от отговорност на... ще гласува в подкрепа на освобождаването от отговорност за всички агенции, с изключение на Европейския институт за технологии, който надяваме се ще даде повод да го освободим от отговорност чрез предоставяне на повече информация по-късно тази година. Но що се отнася до комисията, има препоръки за намаляване на служителите. Ние сме против намаляването на служители, на онези намалявания на служителите, които могат а, да застрашат способността на агенциите да изпълняват своите отговорности. Някои от агенциите вече се сблъскват с затруднения поради липса на служители. Смятаме, че бюджетирането за служителите трябва да бъде основано възоснова на задачите, които изпълняват основните съответните агенции, а не въз основа на някакви общи пожелателни проценти на намаление. Благодаря. Господин Сулик има думата за една минута. Благодаря ви. Уважаема госпожо комисар. zato to dostaneme jednu správu która nie ma Харчат се по 40 милиона евро годишно, също времено. виждаме какво е отразено в доклада на Сметната палата. В 2014 година Сметната палата се обърна към Олаф. Необходимо беше някои случаи да се разгледат внимателно. Какво мога да направя? Аз, аз съм само един редови евродепутат, но е ясно, че става дума за скандал. Огромен бюджет. Същевременно Сметната палата е отправила 14 искания към Олаф. Господин Гербранди, благодаря господин председателю. Искам да благодаря на Сметната палата за годишния доклад и по-конкретно, защото има основен проблем в бюджета на Европейския съюз. Сметната палата го очертава. Бюджета не е насочен към резултати, той трябва да бъде предимно насочен към резултатите и а, държавите членки или използват средствата или ги губят, ние въобще не обръщаме внимание на резултатите. Ще ви дам пример с два специализирани доклада на Сметната палата от миналата година. Констатациите са впечатляващи. 5,6 милиарда бюджет имаме за преработвателната промишленост – и за околна среда 10,5 милиона, милиона евро. Общо стават 16 милиона за 7 годишен период от време. Много са средствата, резултатите никакви. И това е нужно да бъде посочено и а, нужни са спешни мерки, радикални мерки. А, по отношение на управлението на бюджета в Европейския съюз. Радвам се, че Комисията за бюджетен контрол като че ли взима това предвид и се надявам, че ще видим и резултати. Господин Явор, минута и половина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, нека да ви обърна внимание на два въпроса, свързани с освобождаването от отговорност на парламент. Единият въпрос е прозрачността. Този доклад е една малка крачка напред по установяване на действителна прозрачност, но има все още много неща, които трябва да бъдат направени. Парламентът трябва да започне да действа по-прозрачно. Предоставените е, различни надбавки трябва да е, станат е, по-прозрачни. Има какво да се направи. Второто нещо, на което искам да ви обърна внимание, е следното. Когато става дума за Европейския парламент, ние не само са длъжни да преговаряме в Париж в края на годината, но сме длъжни и да намалим своите емисии от въглероден двокис. Нещо, което разбира се би довело и до спестявания от бюджета. Що се отнася до агенциите, искам да спомена само две агенции на агенцията Frontex и ам, трагедиите от последната седмица, които подчертават колко важен е Frontex и неговото финансиране. За съжаление обаче е, продължаваме да виждаме липса на прозрачност. Можем да увеличим бюджета на Frontex, само ако действително те пред ораторът е прекъснат, господин е, Маринеско. S-a dovedit că parteneriatele europene au avut rezultate Благодаря ви. ЕНП показаха, че ние разполагаме с система, която е добра, тя работи, трябва да бъде подкрепяна. Сега обсъждаме освобождаването от отговорност на европейските агенции. Ние имаме своите становища за три от тях. Аз съм запознат с предложенията на Комисията по бюджетен контрола и съответно отлагането на освобождаването от отговорност. Това е нещо, което трябва да се разреши. Става дума за три агенции, които трябва да получат това освобождаване, без да има отлагане. Разбира се, необходимо е да се види доколко са допринасяли партньорите, какви са практическите резултати. Надявам се, че също така можем да направим повече за ИТЕР. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Днес днеска бе хвърлена светлина върху 2013 година. Нещата вървят добре в бюджета. 14% е неизпълнението. Това не е добре, но трябва да си извлечем полки за бъдещето. Имаше добро сътрудничество и знаем какви са грешките, но сега трябва да работим за бъдещето и а, държавите, членки, агенциите, очакванията, които те имат. Всички те трябва да работят, за да могат програмите да се изпълняват както трябва. Трябва да се получим и от това, което е направено добре. Разбира се, има грешки, но при грешките си вадим полки за бъдещето. Намаляваме бюрокрацията, по-добър достъп до европейските средства при които да не се допускат грешки. Трябва да създадем този достъп за хората, трябва да има мерки за контрол, за да може всичко в бъдеще да върви добре. Господин Целер, минута и половина. Благодаря. Що се отнася до освобождаването от отговорност за 8, 9 и 10 Европейски фонд за развитие, то може да бъде предоставено въпреки високото ниво на грешка, установено в Сметната палата и въпреки неуспеха в постигане на някои от важните цели във връзка с страните, получаващи средствата. Но това са фондове, които за бъдеще е, трябва да бъдат намалени. Европейския фонд за развитие все още се третира като специален фонд, а в крайна сметка други политики се е, съкрещават. Е, европейския фонд също е част от европейския бюджет. Неговата цел е да се постигнат целите за развитие от хилядолетието, по-настоящем заменени от целите за устойчиво развитие и продължавам работата от Кортуно, от Хоризонт 2020 година. Трябва да работим по един по-последователен начин, за да се постигнат целите. Това изисква специално съсредоточаване на европейските институции и държавите членки и е необходимо демократично управление на тези средства. Благодаря, господин Новаков. Има думата за минута и половина аз бях едва осемгодишен когато България премина през една от най тежките кризи в своята съвременна история. малко от държавните системи и механизми тогава работеха хората посрещаха предизвикателство след предизвикателство и проблем след проблем. оттогава обаче бе изминат дълъг път и много уроци бяха научени. именно осем години изминаха откакто българя е член и на европейския съюз и ако се обърна назад в изминалия програмен период аз виждам резултати виждам и успехи именно резултатите и успехите трябва да са предмет на дебата ни днес защото и много от числата ни водят именно в тази посока. според данни на европейската комисия почти седемдесет и пет от договорените средства българя усвоява средно осемдесет са тези за съюза а българският процент не спира да расте. справедливо се критикува и програмата за развитие на селските региони само че година по късно след обхвата на този доклад стотици са бенефициентите които са подкрепени именно по нея само от европейския фонд за рибарство са разплатени почти седем милиона към бенефициентите. системите за контрол и проверка на европейските средства в държавата работят. всеки следващ доклад оттук насетне ще е доказателство за моите думи. искам накрая но не на последно място да благодаря на госпожа гресле за високия професионализъм и за усърдието в работата й по доклада. благодаря ви. <clears throat> trecem acum la procedura catch the eye și uh, domnului Marias pentru un minut. Преминаваме към процедура спонтанни въпроси от залата. Господин председателю, днешния дебат ми дава повод да поговоря за ЕНИСА, Европейската агенция за безопасност на мрежовата информация в 2013 в Ираклион в Гърция аз забелязах опитите на някои среди да напуснат Гърция и Крит. Успяхме да възпрем тези опити. Беше направен опит Ениса да бъде разделена на две части, като останат само десетина души в Крит на 4500 метра без никаква инфраструктура. Някои се опитаха да преместят Ениса в Брюксел, обаче те няма да успеят. Госпожа Георгиева и Сметната палата трябва много внимателно да проследят тази ситуация – аз а, не мога да гласувам за освобождаване от отговорност на ЕНИС и призвавам колегите да го спазят също. Много е трудно да се говори по 52 освобождавания от отговорност и то в рамките само на една минута. Разбира се, Хубаво е всички тези предложения за освобождавания да се прочитат внимателно, защото така човек може да научи много за европейските органи. Поисках думата, за да обърна внимание на доверието в Европейския съюз. На доверието, например, в нашите агенции. Препоръките нямат за цел да гласуваме против освобождаването, а да ни накарат да помислим къде могат да се направят подобрения. Например, при програмите за кохезионно сближаване виждаме, че понякога се режат средства, там има най-голяма нужда. Bueno, me Euh, Благодаря, господин председател. Радвам се е, е, на този доклад на Сметната палата. Е, приветствам го, защото това е тема, която познавам добре, именно административното управление на проектите по ИТЕР. Знам, че не се даде освобождаване на отговорност по на ИТЕР, но също времено няма яснота по графика. Програмата е изключително скъпа. От 2007 се мина от 5 милиарда на 16 милиарда и искат още 30 допълнителни години за финансиране за този проект. А, за организаторите на ИТЕР е необходимо внимателно да ни обяснят защо така се управляват средствата. В крайна сметка депутатите в Европейския парламент заслужават точни отговори на своите въпроси. Госпожа Каденбах вече е взела думата, но правим изключение. Благодаря ви. Тук искам да се изкажа от лично име, макар че говоря от името на много хора, които се свързаха с мене във връзка с изменение 27 за помощите за беженците. По-конкретно в лагера в Тиндув – Искам да кажа на колегите, че това е изменение, на което много държа и моля да гласувате за него. Много хора зависят от тази помощ, тази хуманитарна помощ от други страни. Моля, не ги оставяйте без грижи. Благодаря, госпожо Каденбах. И сега господавам думата на господин Калдейра, президент на Сметната палата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Позволете ми да кажа няколко заключителни думи при закриването на този дебат от името на Сметната палата. Първо, нека да благодаря от името на всички работещи за Сметната палата за вашия внимателен парламентарен контрол върху осъществяването на бюджета на Европейския съюз и неговите агенции и институции. Сблъсквали сме се с предизвикателства във връзка с подобряването на разходването на средствата на европейския бюджет, е, предизвикателства, които са е, били с които са били наясно и институциите, и Сметната палата, и всички е, трябва да работят заедно за справяне с резултатите. И най-важното е в годишния си доклад да се занимаваме все повече с въпроса на ефективността на средствата. Целта е да, необходимо е да разполагаме и със съответните ресурси, за да можем да предоставяме на европейския доклад съответните е, доклади по конкретни методи за постигане на ефективност, които могат да бъдат прилагани в Европейския съюз. И в заключение, господин председател, вземам предвид препоръките, направени и към самата сметна палата в нейното освобождаване от отговорност и подчертавам, че възнамеряваме да продължим да работим в тясно сътрудничество с вашата институция, и с останалите институции, за да постигне възможно най-добри резултати за Европейския съюз. Благодаря. От името на Европейската комисия думата има госпожа Кристалина Георгиева. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на членовете на парламента, които взеха участие в дебата. Разбира се, благодаря и на всички допринесли за провеждането му. Ние много внимателно ще проучим препоръките в докладите на парламента, така както го направихме с доклада на Сметната палата. Ще направим всичко възможно да изпълним тези препоръки, защото, разбира се, целта е да подобрим изразходването на парите на дънакоплатците. Искам да се спра на три теми. На първо място, мнозина споменаха, че се учим от опита си. И наистина това се случва и при съвместните програми с партньорски държави и членки. Човек се учи и от добрия, и от лошия опит. Ние бихме искали в бъдеще да можем да отсеем доброто и да го развиваме, така че успехът да води до следващи успехи. А това, което не работи, да бъде поправено. На второ място методиката. Ясно е, че сегашният момент е решаващ, защото ние искаме да има и изпълнение на нормите и резултати. Не става дума за някаква тривиална дилема. Това не е лесно. Например, ако става дума за посещение на училище, лесно може да се прецени какво е изпълнението. Ако обаче искаме да измерим влиянието на МСП върху растежа в економиката, това е по-трудно. Ако искаме да видим как мерките за селските райони помагат на населението в тези райони, това също по-трудно се измерва. И винаги съществува опасността когато гледаме само резултатите, да се насочваме там, където те лесно могат да се измерят, а не да мислим за най-доброто за нашите граждани и економики. Ето защо аз съм готова да работя с Сметната палата, парламента, държавите членки в съвета. Постигнем ли успех в това отношение? ще помогнем на економиките си. Не постигнем ли успех, обаче много трябва да се засрамим. Така че трябва да приложим правилната методика. И последната тема, на която искам да обърна внимание – Обръщам се към тези, които говориха за ползите от европейското финансиране. Тези ползи са огромни. Аз бях в Латвия преди няколко дни. Председателя на тяхната парламентарна комисия по европейски въпроси ми обясни че училищата там са вече неузнаваеми, защото те са напълно усъвременени. децата ходят с удоволствие на училище и това е направено до голяма степен с европейско финансиране. Освен това Латвия, благодарение на това финансиране, има модерно летище, свързано е много по-добре с външния свят – в селските райони улиците са се променили до неузнаваемост. Улиците в градовете също. Аз виждам същото и в собствената си страна. Така че като говорим за европейския бюджет, наистина имаме процента грешка 4,7%. Имаме до някъде и измамите, но 90,3% е изпълнение. Ние трябва, разбира се, да укрепим бюджета максимално. Искам да кажа и на госпожа Гресле, че работата на парламента наистина е достойна за възхищение. Много сме благодарни на докладчика, на докладчиците в сянка. Но пак ще кажа, основната цел е да използваме по-добре парите, които са ни възложили да накоплаците. Благодаря ви, госпожо комисар, от името на съвета господин Янис Рейерс. Почитаеми депутати, госпожи и господа, този дебат показва, че сме еднакво загрижени по редица въпроси и трябва да разчитаме на доклада на Сметната палата, за да свършим многото работа, която ни остава, а не само да се впускаме в коментари. Всеки трябва да поеме своята отговорност Конкретно по освобождаването от отговорност на съвета, искам да подчертая тук, че съветът изпълнява своите задължения в съответствие с член 319 от договора за функционирането на ЕСЕ. Ние сме готови да обсъдим а, механизмите за сътрудничество между съвета и парламента. Отбелязваме а, призива на парламента за начин на взаимодействие, отразен в резолюцията на парламента от 3 октомври при откриване на заседанието на комисията на 23 февруари председателя господя Гресле, Гресле каза, че а, процента на грешки а, е 1%. процент а съвета дълбоко съжалява, че нещата стоят по този начин и препоръчваме както превентивни, така и коригиращи мерки. Искам и да добавя, че много от изказалите се споменаха предходните периоди за планиране и нуждата от по-строг контрол и добро планиране нещо, което да бъде предвидено а, за а, програмния период от 2014-2020 година, както и да намалим броя на грешките. Бюджетът е а, важен инструмент за да постигнем общите си а, цели, нужен ни е растеж, заетост и инвестиции. Нужно е да има предприемачество, и по-висока конкурентоспособност. Не можем да си позволим да бъдат разхищавани европейски средства и е задължително да се отчитаме пред европейските данакоплаци, да контролираме изразходването на европейски средства, да бъдат освоявани те по-ефективно, за да постигаме очакваните резултати. Госпожи и господа, господин председателю, благодаря за думата. Председателя, благодаря, господин министр. Думата имат докладчиците. Най-напред госпожа Кресле. Господин председател, господин министр, благодаря ви за тези е, много ясни заключителни думи. Много се радвам, че сте тук, защото е, не всяко председателство е, е било тук по време на обсъждането за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Така че високо ценим вашето присъствие и се надяваме, че това е добър пример за следващите председателства. Никой не е казал, че помощта е, трябва да бъде съкратена. Трябва обаче да имаме яснота за броя на засегнатите лица. В доклада на ООН се взема предвид именно този проблем. Ние не сме злонамерени, когато предлагаме да се налагат някои ограничения ние знаем, че беженците се намират в тежки условия, но трябва да имаме яснота колко са тези беженци, кои са тези беженци. В миналото сме обсъждали тази тема с госпожа Георгиева. Има много голямо значение е, точно как се разпределят тези средства. Така че вашето изменение не е от а, е, конструктивен характер. Не дейте да преобръщате нашите намерения. И а, е, основният ни проблем при а, споделеното управление. Там пък затрудненията са свързани с надежните системи за съвместно управление и контрол. И съм съгласна с казаното от председателя на Сметната палата, че средствата трябва да отиват там, където те носят добавена стойност. Това трябва да е целта ни добавена стойност. Благодаря много. А сега госпожа Мартина Длабаева има думата. А, съм... Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че освобождаването от финансова отговорност не е нещо, което утре ще приключи, а по-скоро процес. За мен Европейския фонд за развитие е фонд на бъдещето. Докладът обръща внимание на приоритетите именно за бъдеще. Но нека се спра на три основни теми. Финансовите инструменти трябва да отговарят на използваните в многогодишната финансова рамка до 2020 година. Повече ефективност, повече прозрачност. На второ място бенефициерите трябва да имаме предвид какъв е техния профил. На трето място Европейския фонд за развитие трябва да бъде по-гъвкав и да е напълно възможно средствата да се разпределят веднага при възникване на необходимост. Благодаря на комисията, благодаря, че получих отговор на всичките си въпроси, благодаря на комисията по бюджетен контрол, на колегите от АЛДЕ, на всички колеги на секретарията и конкретно на колегата Гресле. Наистина представени са 52 доклада. Това е по един доклад на седмица, ако помислите. Ясно е, че комисията извърши огромна работа. Аз се гордея с това, че съм нейн член. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Същевременно няма изменения по крайния вариант на текста. Мисля, че работихме много добре. Благодаря ви и сега господин Жил Парньо. Зидо, мадам. Господин председател, госпожа комисар, господин министър представител на председателството, нека с няколко думи да отговоря на казаното до тук във връзка с освобождаването от отговорност за 2013 година за изпълнението на бюджета от страна на Европейския парламент. Първо, що се отнася до наградата люкс. Това е награда, която трябва да защитим. Това е много важна награда на Европейския парламент, която дава възможност определени а, филми, които документират а, тежките обстоятелства в някои от нашите общества, да бъдат възнаградени. Това са филми много важни за нашата културна идентичност. Искам да защитя също така и проекта за дума на европейската история. Не е допустимо да изоставим този проект, защото един народ без памет е народ без бъдеще. Не е случайна тази фраза а, и а, за това има нужда от Дом на европейската история. На трето място, във връзка с казаното от господин Вали а, и, фин... а, и темата за финансирането на европейските политически партии. Чрез финансирането на европейските политически партии ние защитаваме демокрацията. Може би вашето движение пет звезди в Италия има други политически приоритети, но за нас демокрацията една от най-важните теми и чрез финансирането успяваме да подпомогнем за жизнеността на европейската демокрация. Още нещо във връзка с казаното от господин Дартмут, който нападна кабинета на председателя на Европейския парламент. Това като твърдение по своя характер е популистко и е необходимо да бъде оборено. Е, трябва да се подчертае е, нещо, което бе направено от господин Кирков, колко лицемерно се държат представителите на ЕКР е, тук в този парламент. Още нещо. Този доклад за освобождаване от отговорност за 2013 година представлява момент на снимка на състоянието на европейските финанси, както казва Франсуа Митеран, там където има желание, има бъдеще, има път напред. Тоест, има път напред за подобряването на мерките така, както искаме за нашите граждани. Take a floor, please. Господин Вистисън има думата. Мистер Вистисън is absent. Господин Вистисън го няма обаче. И с това закривам дебата. Ще гласуваме всички тези доклади утре. И следващата точка в дневния ред е доклад на госпожа Шартие. Предварително финансиране на оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост.